Драги колеги, ще ви бъда благодарен, ако заемете местата си бързо, тъй като някои от колегите имат други гласувания в други комисии. Такъв е случай с господин Хризоганус, например. Ако сега вече сте заели местата си, бих искал да ви обърна внимание, на едно изменение на дневния ред, за което бяхме замолени от колегите, които имат други гласувания в други комисии в 10.30. Нека минем направо на точка 17. Гласуване си реч. Има ли против? Не виждам. Решаваме го. Благодаря ви сега за това, че ще извадите картите си. Ако случайно те не са във вас, моля, да обозначите как гласувате с ръка, като секретариатът ще отбележи вашия вод. Е, готови ли сме? Май не всички и не съвсем. Благодаря. Бихте ли заели местата си? Започваме. Nous votons и така, първо гласуваме по доклада на господин Свобода. Готови ли сте? Изменение 11 за. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Тума да бъде? Гласуваха ли всички? Il en manque deux, vous n'avez pas de carte. Нямате карта. Кой, кой друг няма карта? Дайте знак, който няма карта. Добре, край на гласуването. 13 гласа за, добавяме гласа на господин Джамбаски. 14 гласа за. 8 против. Приема се изменение. 12 за. Против. със същото мнозинство. Четиринайсет гласа за и 8 против. Извинявайте, трудно се бри. 13 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 изменение за против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за. Благодаря против. Благодаря, въздържали се. Приема се. 16 за. Нека да проверим. Против? Отхвърля се. И изменение първо за. Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се. Приема се. Второ за. против, въздържали се, приема се. Благодаря. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, благодаря, против, Въ... благодаря, въздържали се, приема се. Пето изменение за. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение за. Против. Въздържали се. Двама въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувате. Гласувайте. Le vote est clos. Merci beaucoup. Край на гласуването. Благодаря много. 13 гласа за, 8 гласа против. И двама въздържали се. Изменение 6, а 7. 7 за, против, въздържали се. Приема се 8 за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Дума да въте. Мерси. Левате. Гласуваха ли всички? Благодаря. Край на гласуването. Резултата 21 гласа за. Двама въздържали се. Гласове против няма. Благодаря ви много. Преминаваме към изменение 10 на следващия доклад на господин Слобода. За? Против? Въздържали се? Приема се. 11 за. Против? Въздържали се? Нека да направим проверка по електронен път. Мерси, Тумо, да бъде. Гласуваха ли всички? Благодаря. Край на гласуването. 15 гласа за, 8 гласа против, няма въздържали се. Е, Пребрихме ли гласа на господин Чамбаски? А имате карта, добре. 12 за. Против. Въздържали се, приема се. 13 за. Против. Въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се, проверка. Така спонтанно я поискахте, че как да ви откажа. Гласуването е затворено. Моля, Резултата 12 гласа за, 11 гласа против. Няма въздържали се. Благодаря. И изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Ми изглежда, че е прието. Никой не иска проверка. Добре, приема се. Изменение 3. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Резултат 21 по... 21 гласа за, двама въздържали се, няма гласове против. Благодаря много. Сега преминаваме към следващото гласуване. Даваме думата на госпожа Делво. Благодаря, господин председател. Извинявам се. Исках да представя устно изменение – договорено в четиристранен разговор с съвета и с съда. И тук трябва да припомним задължението, свързано с равнопоставеността между половете. Изменението е следното. Е, подчертава значението, което е, има за Европейския парламент равнопоставеността между половете в съда. Благодаря, госпожа Дълбова. Кой е за? Против? Въздържали се? Има двама или трима въздържали се. Подкрепя се с мнозинство. След това по така изменетения член по, им, по електронен път. Моля, гласувайте. клю. Край на гласуването. 16 гласа за, 4, 4 гласа против и 3 въздържали се. Следващата точка е електронно всичко е електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е 19 за, 2 против, 2 въздържали се. Благодаря. И накрая третия текст, моля гласувайте. 24 или 22? 24. Нали така? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Шест гласа за, 17 гласа против, няма въздържали се, отхвърля се. Oui, je vous en prie. Искам да се извиня, че гласувах грешно. Трябваше да гласувам против, но мислех, че сме на друг текст. Или иначе решението е, е гласувано ще запишем вашия глас като а, коригирам. Благодаря. След това, по бюджета, ще гласуваме анблок и е най-добре да го направим електронно. Заповядайте, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Благодаря. 18 гласа за. 4 гласа против. Не виждам много добре тези цифри. 4 гласа против и няма въздържали се. И така, 18 гласа за, 4 има против няма въздържали се. 22 точка. L'amendement de compromis numéro... Изменение. Компромисно изменение 3 за. Кой иска думата? Заповядайте. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Благодаря, господин председател. началото на гласуването бих помолил колегите от социалистическата група евентуално да оттеглят предложение за изменение 12, в което се призовава комисията да оттегли изменението. Става въпрос за изменение 120, извинява се докладчика. Припомням, че има докладчик по въпроса, това е Грандес. Може би можем да се споразумеем за компромисно решение. Може би ще е по-културно, по-разумно да не свързваме, да не съчетаваме тези два аспекта. Имаме доста компромисни предложения и понеже мисля, че становището наистина е добро, ще бъде жалко е, СИД да гласуват против най-накрая, просто защото не им е прието предложението. Затова ги моля да го оттеглят. Благодаря, господин председател. Ние като политическа група, разбира се, имаме много сериозна позиция, но във връзка с специално това становище, наистина оттеглям предложение 120. Merci beaucoup euh, de la clarté des choses. Благодаря много. Това изяснява нещата. Ще гласуваме компромисно изменение 3, след това по списъка. Изменение 3. Сдигане на ръка за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 13-то изменение. 13-то, нали така? За. Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Благодаря. Край на гласуването. Гласувахте, нали така? Не успяхте. Добре, не е закрито гласуването. Започваме отново. Извинявам се. И така, по 13-то изменение, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Господин Лебретон, всичко наред ли? Добре. 13 гласа за, 10 гласа против, няма въздържали се. Благодаря. Преминаваме към компромисни изменения 4. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение 15. За. За. Против. Електронна проверка, моля, заповядайте да гласувате. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 12 гласа против, 11 гласа за, няма въздържали се, отхвърля се изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19. Не, 21. 21 во изменение за. Против. Електронна проверка, моля. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 12 гласа за, 11 12 е, против, 11 за. Отхвърля се 23-то, 20 оттеглено, 23-то за. Против. Въздържали се. Изглежда ми отхвърлено, но нека да направим електронна проверка. Край на гласуването. 12 против, 9 за, няма въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за, против, електронна проверка, моля. Заповядайте. Край на гласуването. 16 гласа за, 7 гласа против, няма въздържали се, приема се. 24-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение, компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение. Компромис на изменение 7. За. Против. Приема се. Преминаваме към изменение 36. Намерихте ли го за? Против. Електронна проверка. Изглежда, че е прието, обаче не съм сигурен. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Резултатът е 11 гласа за, 10 против, Двама въздържали се, приема се. Изменение 36 за. Против. Приема се. 38 изменение за. 38 отпада, така ли? Тридесет и девет. Тридесет изменение за. Против. Приема се, изглежда. Осмо компромисно за. Против. Електронна проверка, моля. Край на гласуването. Осемнайсет гласа за, 5 гласа против и 3 въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към изменение 45. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение. Компромис на изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. За. Готови ли сте за? Против? Не беше съвсем ясно. Електронна проверка, моля. Заповядайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 19 за, 4 против, няма въздържали се, приема се. 58 изменение. 58. За. Против. Въздържали се. Приема се. 59 то за. Против. Електронна проверка, моля. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 12 гласа против, 11 гласа за, 3 въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, приема се. Възражали се, извинете. Приема се. Второ, компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към гласуването на крайния вариант на текста. По електронен път, моля, гласувайте. Тума да пивате? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 19 гласа за, 2 ма са против и 2 ма се въздържат. Благодаря. Поздравление. Госпожа Реда иска думата. Последващия доклад. Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Докладчика ме помоли да прочете следното изказване. Госпожа Хаутала по настоящем е на Световния хуманитарен съвет в Истанбул. Благодарим на всички за конструктивните изменения, които ясно показват, че за тази парламентарна комисия конвенцията е изключително важна. Миналата седмица тя изготви две компромисни изменения, които са включени в списъка за гласуване и сега се представят като устни изменения. Първото е компромисно изменение едно, което завър... довършва десет... десетата първо изменение покрива 10, 11 и 12. Второто добавя към трета точка и покрива 18 коза, 19 буза и 21 хризагона си мащалка. Това са измени, които комбинират заедно важни елементи, които подкрепя госпожа Хаутъл и тяхното съвместяване е такова, че да не бъде изключено да не бъдат изключени нито едни от тези важни е, допринесени елементи. Благодаря. Благодаря много. Благодаря на, благодарим на госпожа Хаотела и на вас за това, че предадохте думите. Шесто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо за. Против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 Приема се. Втората част на 17 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 15 гласа против, 7 гласа за, няма въздържали се. Благодаря. И компромисно изменение второ. За,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 30 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение за. Против.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 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 22 гласа за, няма гласове против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика, които с надявно ще и предадете. С това приключихме гласуването. Давам 5 минути почивка, за да може всички да се разположат на местата си за следващата част. Le sujet suivant portant sur la portabilité. Следващата тема е тази за преносимост. Euh, Драги колеги, очаквайки председателят на законното заседание да влезе отново във функциите си, започвам заседанието, но виждам, че господин Свобода е на път към своето място. hope everybody agrees. Yes. Uh, dear colleagues, let us continue. Драги колеги, нека продължим. Най-напред ще съобщим решенията, прияти от координаторите. Първо, господин Лебретон е назначен за докладчик във връзка е, с искането за снемане на имунитета на господин Зарианополус. Господин е, Люпинто е, се назначава за докладчик във връзка с имунитета на господин Граматикакис. Господин Звиевка е назначен за докладчик във връзка с защитата на имунитета на Джейн Колингс. Господин Кавада е назначен за докладчик за становището за командироването на работници с цел извършване на услуги. Господин Маштълка е назначен за докладчик по становището върху Европейската конвенция за превенция и борба с насилието срещу жени и битовото насилие. Госпожа Комодини е определена за докладчик за културната политика на Европейския съюз. Господин Хризо Гонос е назначен за докладчик по становището за трафик на е, образци на дивата флора и фауна. За следващото 6 месечие постоянни докладчици са както следва. Господин Кавада за правното основание, господин Хризогонос за субсидиарността, за спорните въпроси, госпожа Халтала за комитологията, делегиране на правомощия и актове по делегация госпожа Ферара, кодификация и преработки на нормативни актове госпожа Бутоне. Отбелязваме си проекта на резолюция на основание член 133 от правилника за разходите е, за предприятията в резултат изпълнението на изискванията на европейското законодателство. Докладчици са колегите Монтел и Филипо. Сега, по искане на е, господин Карим, е, бихме ли могли сега да разгледаме точка 7, тъй като господин Карим има малко време? Не виждам възражение, така че сега ще се спрем на точка 7, даваме думата на господин Карим. Господин председател, благодаря сърдечно на вас и на всички колеги за това, че изпълниха желанията ми. Вярно е наистина, че съм ограничен във времето. Трябва да се извиня на колегите, тъй като няколко седмици отсъствах от парламента. Зная, че редица колеги са опитвали през това време да се свържат с мен. Надявам се, че съм бил в парламента достатъчно дълго, за да ме познават хората и да знаят, че аз обикновено не се държа така. Единственото, което ми пречи да присъствам пълноценно в Европейския парламент сега е референдумът в Великобритания. Специално дойдох за днешното си изказване тук и веднага ще си тръгна след него. За това много благодаря, че ме търпяхте през последните седмици когато е, мине 23 юни, надявам се е, всички да мога да ви поканя е, по за едно питие и е, надявам се да ми простите, че не съм успял да свърша всичко, което е трябвало да свърша през този период. Искам да благодаря на колегите за това, че още веднъж ми гласуваха доверие да продължа работа, която е изваредно важна за нас, както от национална гледна точка, така и от гледна точка на Европейския съюз. А именно темата за субсидиарността и пропорционалността и ежегодния доклад по тези въпроси в парламента. За мен е голяма чест това, че е, имах възможност да работя по тази тема от името на нашата комисия и на нашия парламент през последните няколко години. Искам да благодаря на всички колеги, които бяха докладчици в Сянка и за неизменно градивните им е, отношения с мен. Имало е, разбира се, някои по-спорни моменти, но се надявам, както и в миналото, да бъдем в състояние да ги преодолеем. Искам да благодаря за вашия подход по-специално. Благодаря на колегите, които са тук от много години и неизменно ми оказваха реална подкрепа. Е, Тадео Швец, Звевка, госпожа Ангелика Ниблер и някои други, които в момента не са в залата. Искам да благодаря на всички, наистина. Сега съвсем бързо по темата, господин председател. Колеги, предходният ми доклад по въпросите, свързани с субсидиарността, беше одобрен на пленарното заседание през юни, т.е. през април. Опитвам се да подчертая принципите на субсидиарност и пропорционалност и необходимостта от по-широко участие на националните парламенти в процесите на вземане на решения в Европейския съюз. Сега е, бих искал е, да обсъдим е, някои предложения, които според мен трябва да намерят място в ежегодния доклад за 2014 година. По-скоро ще се спра на субсидиарността, отколкото на пропорционалността. Т.е. така беше в миналото, а сега ми се иска по-скоро да се спра на пропорционалността, като разбира се във връзка с нея ще се спра и на субсидиарността. Това означава по-пропорционални правила за малките и средните предприятия и укрепване на оценките от страна на комисията за съразмерност на подготвените нормативни актове. В миналото повече обръщахме внимание на критерия субсидиарността, а не толкова на съразмерността. Затова смятам, че трябва по-задълбочено да се занимаем е, с това как е, комисията използва принципа на пропорционалност и според какви критерии оценява неговото изпълнение. Знае, че други институции, като Комитета на регионите, е, периодично извършват оценка на функционирането на принципа на субсидиарност и пропорционалност на местно ниво в конкретни райони. В доклада ми, който бе одобрен на пленарно заседание през април, предложението за средносрочен преглед за пропорционалност и съразмерност в законодателния процес бе прието. И за това, според мен, е добра идея в доклада си да определя формата, в който да се проследява спазването на критерия за субсидиарност и пропорционалност. Разбира се, членовете имат право да искат изменения на законодателството, но винаги трябва да проверяваме дали принципите на субсидиарност и съразмерност са спазени в целия процес, тъй като това е задължение, проистичащо от договорите. След това са законодателите, разбира се, определят какво съдържание да дадат на законодателството като се има предвид че има желание за предоговаряне на някои фундаментални елементи на отношенията в Европейския съюз, Смятам, че е много важно различните аспекти на субсидиарността да бъдат отразени в доклада. Колеги, съществува един нов механизъм, който дава възможност на националните парламенти да блокират нежелани от тях законодателни предложения в Европейския съюз, ако 16 държави членки застанат на това мнение. Аз съм привърженик на тази процедура и съм много удовлетворен, че нашите национални ръководители успяха да мобилизират подкрепата на всички държави членки за тази важна реформа. В момента има и удължаване на 8 седмичния срок за представяне на становища от националните парламенти на 12 седмици. Това го засегнах и в предишния си доклад. Обикновено този процес се нарича процедура на червен картон. Всъщност това, което става при процеса е националните парламенти да се доближават много до нашите законодателни процедури. Е, е, на тях се вменява задължение да изпълняват функцията си да извършват оценка на ставащото на ниво Европейски съюз. По този начин се блокира възможността просто да се е, обвинява Европейският съюз е, за актове, е, за които националните парламенти не са обърнали никакво внимание или с които просто не са се занимали. Да обвиняват Европейския съюз за неща, които те са пропуснали. Това обаче не е право на вето не е право на вето такова, каквото се упражнява в съвета, не е и а, право на вето, а, каквото аз предлагам а, да обсъдят колегите сега. По време на преговорите Механизмът бе изчистен последния начин. Сега комисията извършва преглед на действащото законодателство на общността за съответствието му с принципите на субсидиарност и съразмерност. Това изисква да се изготви ежегоден доклад, който да се обсъжда в съвета всяка година съветът е на едно мнение, че е, има необходимост от по-добро прилагане на европейското право на национално ниво, е, но когато някъде актовете се смятат за прекомерни, ще бъдат внасени проекти за тяхното оттегляне или изменяване. Може да се отправят е, препоръки е, за това, как националните парламенти да формулират становищата си, тъй като често пъти тези становища засягат малко изменения от значение за съответните държави. Знаете, че имаше вдигнат жълт картон за директивата за командироването на работниците. За трети път този процес е, бе активиран след въвеждането му с Лисабонския договор през 2009 година, така че аз този случай ще го разисквам в доклада си. Много е важно е, да се е, отдаде необходимото внимание от страна на комисията на опасенията, изразени от държавите членки чрез техните национални парламенти и мотивираните им становища. Мисля, че е необходимо комисията да ни каже как ще отрази опасенията на националните парламенти във връзка с директивата за командироването на работниците. Субсидиарността не е нещо, от което да се страхуваме. Тя е необходима, за да се доближи Европейският съюз до своите граждани и е задължителна, ако искаме да преодолеем демократичния дефицит. сегашния политически климат, особено в моята страна Великобритания, където на хоризонтът се задава референдумът, е важно да уверим обществото, че в Брюксел имаме желание да се вслушваме в това, което то ни казва и че се стремим да приемаме нормативни актове на европейско ниво само когато те са необходими. Субсидиарността разширява диалога с националните парламенти и е, в крайна сметка законодателството чрез нея става по-отговорно. Благодаря на колегите за времето и за условията, които ми създадоха за да работя. Бих желал също да благодаря на комисията. и за нейната работна програма, съставена от компетентните членове на комисията, за това, че в тази програма бяха отразени голяма част от опасенията, във връзка с които ни очакват да работим нашите съграждани? Това са въпроси, които са много по-близки до техния ежедневен живот. Очаквам е, да продължим работа в бъдеще и очаквам, когато след това е, разискваме доклада Великобритания да е решила да остане член на Европейския съюз. Както знаете, вратата ми е винаги отворена за всички колеги, за всички виждания. Ще се опитам максимално да ги отразя в общата рамка на доклада, да отразя всичко, което колегите биха предложили. Благодаря, господин председател. Председателят, благодаря ви и аз. Сега е време да вземат думата членовете, които желаят да коментират. Има ли въпроси или бележки? I would have one if I... Ако другите нямат въпроси и ми позволите, аз бих задал един. Един въпрос. Господин Карим, вие говорихте за процеса на червения картон и 12-седмичния срок. Искам да попитам дали според вас механизмът на червения картон се ограничава само до принципа на субсидиарност, когато прочетох текста, останах с впечатление, че той всъщност е много по-всеобхватен механизъм, по-широко понятие и не се ограничава само до действия спрямо комисията или спрямо съвета. А, също така ми се стори, че този процес може да обхване и други съображения, не само съображението за неизпълнение на принципа на субсидиарност. Вижте, в моя доклад аз се съсредоточавам само върху субсидиарността и пропорционалността. И аз ще работя изхождайки от тази основа когато анализирам механизма на червения картон. Но с удоволствие бих взел предвид опасение на колегите и в други области, ако това е възможно и е свързано с моя доклад. Не бих искал обаче да разтягам доклада си, така че неговата тема да стане неузнаваема. Господин Андерсън. Благодаря. Аз очаквам работата по този въпрос. Силно подкрепям идеята за укрепване на субсидиарността. Е, идеята да бъде превърнат механизмът на жълтия картон в е, истински работещ механизъм. Не е необходимо изменение на договора, за да стане този процес добре функциониращ. Но малко се притеснявам, че силните намерения да укрепим и разширим спазването на субсидиарността, нещо, което подкрепям, може да доведе до затруднено изработване на законодателството. Това е едно от моите скрити притеснения в тази връзка. И се надявам, че в крайна сметка ние ще успеем да избегнем тази опасност. Благодаря. Не виждам други желаящи. Всъщност има желаящ да се изкаже госпожа Бутоне. Драги колеги, драги колега Карима, благодаря ви за всички ваши бележки, които са стъпка в правилна посока. Извинете ме, че се оплетох в кабелите. Разбирам, че докладът на комисията за 2014 година, както обикновено, е малко повърхностен. Във връзка с оценката на въздействието, резултатът е пак неприемлив. Вярно е, че редакцията на протокол 2 е твърде условна, твърде проблемна и това е, изисква празните фрази да ги приемем за чиста монета. Това не е приемливо. Е, необходимо е да се прави сериозна оценка на въздействието, за да се откроят дефицитите на е, плоскостта на субсидиарността. В 2014 година докладът съдържа цифри за 2012 и 2013 година, но без да се прави разлика между двете години. Също така е задължително оценките на въздействието да се правят в средата и в края на законодателния процес, тъй като проектите могат значително да еволюират в хода на този процес. Освен това, сроковете националните парламенти да дадат мотивирани становища във всички случаи трябва да бъдат бъдат удължени. Сега те са прекалено кратки. Би трябвало този срок за националните парламенти да обхваща цялата законодателна процедура. Националните парламенти трябва да бъдат по-добре осведомени за различните процедури. В заседанието на Козак от 12 до 14 юни за зълтия картон ще бъдат отделени само 15 минути. Това е свръхнедостатъчно. Е, не би трябвало този принцип само да го възпяваме. Той е общ принцип на правото на Европейския съюз и нашето отношение към него трябва да бъде по-сериозно. Председателят, благодаря. Сега давам думата на господин Леардини от комисията. Благодаря, господин председател. Искам да направя някои коментари е, от името на комисията във връзка с уводното изложение на докладчика. Първо, мисля, че може само да се приветства акцента, който той поставя върху принципа на пропорционалността, защото субсидиарността е била предмет на задълбочен анализ през годините, но сега е редно да обърнем погледа си към пропорционалността. Това е част от стремежа към по-добро регулиране на е, Европейската комисия. Ние се стремим принципа на пропорционалност изцяло да го спазваме при избора на съответен акт и е, при определене на интензивността, с която внасяме проектите си. Е, вашият доклад идва в подходящия момент, когато новото междуинституционно споразумение за по-добро регулиране съдържа някои норми, свързани именно с субсидиарността и съразмерността. Мисля, че колкото по-конкретни сме по тези въпроси, толкова по-добре. Второто, което искам да кажа, е свързано с цифрите, споменати от един от членовете на комисията. За а, актовете, които се подлагат на преглед а, от а, съвета в комисията, който прави качествен анализ на оценките на въздействие. През годините ние този съвет, този панел сме го укрепили и сега можем да поискаме от отрасловите генерални дирекции да внасят повторно своите оценки на въздействието на нормативните проекти, ако, смят, ако се сметне, че качеството на предлагания нормативен акт не е достатъчно високо. И един от основните въпроси, с които се занимава този наш съвет, е, е субсидиарността. Това показва, че комисията е, отдава много голямо значение на зачитането на субсидиарността. Това личи в работата на съвета за преглед на нормативните актове. И а, е, показва, това се демонстрира от статистическите данни за различните години и за различните отрасли. А, е, това, че а, някои оценки а, в а, нашата работа не са били подлагани на повторна преоценка, не означава, че ние не зачитаме принципа, означава, че по-добре го изпълняваме. Във връзка с командироването на работници, 14 национални парламенти е, изпратиха мотивирани становища. Това е повече от необходимия брой за започване на процес за жълт кар... на жълт картон и комисията мисли как да постъпи. Протокол 2 предвижда три възможности за действие. Комисията може или да измени проекта си, или да го остави без промяна, или да го оттегли. За трети път в историята на институциите получаваме жълт картон по свой проект. В първите две, два случая бяха намерени различни решения. В първия случай Комисията оттегли проекта си, във втория случай е, обаче го остави без изменение, като се мотивира. Не мога да ви кажа в този трети случай какво ще реши колегията на комисията, но е, мога да кажа, че е, наистина е започнал процес на жълт картон. Комисията сега се запознава с съдържанието на мотивираните становища, защото те са, както казах, на 14 на брой. Сега трябва да ги анализираме по съдържание и след като приключим анализа си, си, комисията ще прецени чрез своята колегия как да постъпи и кое е най-уместно. Благодаря. Господин Карим, желаете ли да коментирате? Че, че, Господин председател, всъщност е, не мога да предложа някаква много сериозна реакция на това, което чух. Не мога да се съглася с всичко, което се предлага, обаче смятам, че всички предложения са мотивирани от конструктивни намерения, което означава, че имаме много добра основа за разискване на по-общите понятия, е, които стоят в основата на доклада. Мисля, че вървим в една посока. Това въжи за колегите от различните политически групи и много добро впечатление остави у мен това, което току-що чух е, от комисията. Явно това, което господин Тимерманс обеща, той ще се опита и да го направи. Разбира се, сега и с наша помощ. Мисля, че това е прекрасна основа за изготвяне на доклад, който не само да стъпва върху това, което сме правили преди, но и да открива пътя към съществен напредък в сравнение с предходния период. Председателят, благодаря. В такъв случай можем да приключим работата по точка 7. Продължаваме с точка 15. размяна на мнение във връзка с трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание във вътрешния пазар. Господин Кавада, докладчик има думата. Благодаря, господин председател, драги колеги. Най-напред бих желал да задам някои общи принципи, на които се подчинява този текст. Проектът на доклад, който в скоро време ще ви бъде изпратен, трябва да съответства на пет общи принципа. Първият принцип е, че регламентът за преносимостта трябва да съответства на действителността на пазара на услуги за онлайн съдържание и на броя на потенциалните ползватели на тези услуги в презграничен контекст. 29 милиона души близо 5,7% от европейските потребители. Вторият ръководен за мен принцип е, че регламентът за преносимостта категорично не трябва да засяга неблагоприятно защитата, която дава авторското право и сродните му права в Европейския съюз, тъй като това е източник на а, закономерни доходи, законосъобразни доходи и на защита за творците на съдържанието. Третият принцип е, че трябва да бъде запазено действието на принципа на териториалността. През граничната преносимост не бива да се приравнява до презграничен достъп. и да води до объркване в тази връзка. Четвърти принцип. Юридическата фикция, която стои в основата на този регламент, трябва да се смята за изключение спрямо преносимостта, а не като нова норма, която позволява да се разводнят авторските права. И петият принцип. Договорните отношения между доставчиците на услугите и носителите на авторски права не трябва да води до повишаване на цените. Ще настоя на следните основни елементи. Първо, прилагане на регламент. Регламентът трябва да се прилага автоматично към услугите за онлайн съдържание, които се извършват възмезно, тъй като доставчиците на подобни услуги вече имат възможност да проверяват в коя държава членка живее постоянно техният абонат. Безплатните услуги за онлайн съдържание трябва да се ползват от възможност за включване в приложното поле на регламента. Ако доставчиците на този тип услуги имат технически и финансови възможности да изпълнят изискванията на регламента, те могат да решат да го спазват. Доставчиците на безплатни услуги също трябва да имат свободата да преценяват доколко полезна е преносимостта с оглед на размера и навиците на съответния пазар. И пак във връзка с приложимостта на регламента, преносимостта не трябва да води до разходи за изпълнение на а, изискванията, които да са непропорционални. Преносимостта със сигурност е нещо полезно за някои а, потребители, но тя не трябва да се превръща в желязна завеса за малките доставчици, особено тези на обществени услуги, които в Европа са многобройни, тъй като те ще имат много големи трудности с изпълнението на регламента за разлика от големите доставчици и частните доставчици. Второто, на което ще се спра, са определенията. В проекта на регламент ключови са две понятия, които трябва да бъдат точно дефинирани. Държава членка по местоживеенето и временно пребиваване в държава различна от тази по обичайното местопребиваване или местоживеене. Що се отнася до държавата членка по местоживеенето или по местопребиваването? Има се предвид онази държава, в която абонатът, абонатът обичайно живее и в която се връща редовно или държавата, в която се е абонирал. Временно присъствие означава е, непостоянно присъствие, присъствие ограничено във времето. В регламента трябва да се е, вземе предвид и един преходен период, при който от едната държава се преминава в друга държава. Може да става дума и за срок, който периодично се прекарва в друга държава. Необходимо е обаче този преходен период да бъде ограничен във времето и да бъде увенчан с връщане в държавата членка по местоживеене. Е, това е, са понятия, които се отнасят за студентите по програма Еразъм, е, за командированите служители, работници и прочие. Изключва се въвеждането на времеви ограничения от гледна точка на брой дни, седмици или месеци в регламента, доколкото критериите за постоянно местоживеене са предмет на сериозна дефиниция. Значи, ако има такава сериозна дефиниция, няма нужда да ограничаваме във времето потребителя, тъй като това би означавало е, нереалистична законодателна гимнастика, която няма да доведе до реално прилагане на регламента. И накрая, колеги, някои, е, няколко думи е, за критериите, възоснова на които се определя държавата членка по местоживеенето. Тук има един неизчерпателен списък Включват се в него а, критерии, а, стриктни, а, измежду които според своя търговски модел избират доставчиците и също така могат да се добавят критерии по взаимно споразумение между носителите на права и доставчиците. Стига тези критерии да носят такава степен на сигурност, каквато предварително установените стриктни критерии. Според мен този подход има две предимства. Първо, той позволява на лицата носители на права да се гарантира достатъчно сигурност, без, разбира се, доставчиците да се лишават от възможност да изберат критериите, които са най-подходящи за техния пазар. Същевременно този подход позволява в бъдеще списъкът да бъде приспособен към евентуални нововъведения – като се има предвид технологичния напредък, въведения ще са необходими и ще трябва да бъдат отразени. Аз се извинявам, че разполагам с малко време, което вероятно затруднява преводачите, казва ораторът. И на последно място, след като бъде проверена държавата по место живеене на абоната, към момента на абонамента, Доставчикът чрез контрол върху IP адреса може да проверява колко често се използва услугата свързана с онлайн съдържание е, в държава различна от държавата по местоживеене на абоната. Тук трябва да се внимава. Не става дума да се следи движението на потребителя, не става дума да има точна геолокализация, а само да се е, сигнализира колко пъти е извършван достъп до услугите за онлайн съдържание от страна на абоната от държава различна от неговото местоживеене, за да не се допускат отклонения от прилагането на нормите. Според мен, тук във всички случаи ще се прилага директивата за защита на личните данни. Тук имаме нормативна уредба, която се е доказала. Следващото, което ще засегна е, е, във връзка с прилагането на регламента, е предложението на комисията той да ретроагира. Тоест, да се прилага към договори, изключени преди влизането му в сила. Според мен това е правилен подход. За сметка на това обаче, комисията предвижда срок за е, въвеждане и съобразяване с регламента 6 месеца. Аз препоръчвам той да е 12 месеца, за да могат всички да се приспособят. Създаването на мерки за проверка, за конкретна проверка на абонатите от едно място на друго, е, със сигурност ще отнеме повече от 6 месеца. така както е необходимо по-дълго време за приспособяване на договорите подписани след, т.е. преди влизането на регламента в сила. Е, не трябва да се допускат измами, не трябва да се допуска увреждане на вече възникнали права. И последното, що се отнася е, до срока за работа във връзка с преносимостта. Четири бележки. Проекта на доклад ще бъде даден на преводаческите служби на парламента на 21 юни. Моля ви да си отбележите датите. 21 юни е срокът, в който докладът ще е изготвен и ще бъде предаден на преводаческите служби. На 11 юли ние ще обсъдим проекта. Срокът за внасяне на изменение 15 е септември и последната дата е тази на гласуването в нашата комисия. Ако всичко върви по план, 13 октомври. Можете да отбележите е, тези дати в е, своя календар, в своите бележници, за да сте наясно с сроковете. Благодаря ви сърдечно за вниманието. Председателят, благодаря за вашето изложение, колега. Давам думата на госпожа Реда. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за това, че очерта основните идеи и графика. Съгласни сме, че е добре да се придвижим напред с това предложение бързо. Комисията ясно подчерта, че това е първата стъпка – един вид предястието, както те го описаха, за да може да се справим с проблема с блокирането на географски принцип. За това е добре да постигнем споразумение сравнително бързо и голяма част от общите принципи, очертани от докладчика, са неща, с които можем да се съгласим. Например, да не се въвежда конкретно ограничение във времето. Ето, например, групата студенти по Еразъм, Еразъм са едни от хората, които биха могли да се възползват от това предложение. Също времено е важно да подчертаем, че е, доклад, доставчици на услуги не трябва да бъдат принуждавани да предлагат само репертуара на ам, страната на, на, на происход. Да кажем, един студент пътува от Франция ам, за Италия по Еразъм, е, доставчика на услуги да им предоставя не само френския репертуар, но да имат достъп и до италианския репертуар. Това е добре, за да могат да учат езици, за да могат да си взаимодействат с местната култура. И е в интерес на е, комисията и е нещо, което може би е добре да уточним като мотив в преамбила. Има нещо, по което не съм съгласна с докладчика, именно редовната проверка на IP адреса като контрол на местопребиваването. Трябва да имаме яснота. Не може един и същи критерий да се използва. Хем да има а, използване на IP адреса, да се установи къде е, се намира някой и на второ и също времено да се използва, за да се потвърди местопребиваването. В крайна сметка това предложение засяга ситуации, в които местопребиваването и обичайното местопребиваване се различават. IP адреса може да бъде използван или за едното, или за другото, не и за двете. Ясно е, че редовното връщане на дадено място на пребиваване е важен елемент от, от дефиницията – за местопребиваване, обаче за да се операционализира използването на IP адреса, в крайна сметка е необходимо потребителите да използват услугата по съвсем конкретен начин. И от, освен това, от гледна точка на защитата на данните, е много добре да внимаваме и ако се налагат такива проверки, които да се извършват от доставчиците на услуги, те да бъдат изключително пропорционални като изискване, защото не е допустимо да се използва тази информация, за да се следят движенията на потребители. В крайна сметка не е важно да се имам предвид, че IP адреса трябва да се използва като достатъчно основание да се предостави на даден клиент услугата в съответната страна, в която се намира. има други критерии за местопребиваване, те са съвсем а, оперативно приложими, например информацията за кредитната карта или за банковата сметка и да, използването на тази информация би било и пропорционално по своя характер, защото в днешно време е много по-лесно да си промени човек IP адреса, отколкото да се пресели в друга страна и там да си отвори банкова сметка. И така, по този начин няма да има проблем при използването на IP адреса и за определене на постоянното местопребиваване и на временното. Съгласни сме също така и по въпроса за ретроактивността и за това, че договорите не трябва да могат да се предоговарят, но именно по тази причина сме съгласни, смятаме, че 6 месеца е достатъчен срок. И ако не е необходимо да се предоговарят договори, приложението на това предложение трябва да влезе в сила възможно най-бързо, защото трябва да е сравнително лесно. Иначе с останалите неща сме съгласни е, и очакваме дискусията. Господин Фос. Благодаря, господин председател. Първо искам да извиня колегата Ангелика Ниблер. За съжаление, тя днес не може да присъства поради други ангажименти, за това ще говоря от нейно име. Та, от нейно име искам да поздравя докладчика и колегите за работата. Колегата Ниблер смята, че и предложението на Европейската комисия за преносимост на онлайн услуги е много добро, защото по принцип живеем във време, в което за много граждани е напълно обичайно редовно да пребивават в чужбина за по-дълъг или по-кратък период. И разбира се, че за гражданите е важно по време на тези пътувания да не се лишават от удобствата, респективно абонаментите, които са имали у дома си. Има някои неща обаче, които колегата Нидлер, Ниблер иска да посочи. Първо от нейна гледна точка е важно да се подчертае, че в предложението за регламент става въпрос за трансгранична преносимост, но не и за трансграничен достъп до онлайн услуги. А всъщност, ако аз имам абонамент за доставка на услуги в а, Германия, примерно телевизията Sky Sport, да мога да гледам предаванията и в Испания, а, без в испанците да имат по принцип достъп до тази, този канал. Сега това е битка, която те първа ще се води явно. Друг момент, и то е много важен, е свързан, както вече беше изпоменато, с, с дефиницията на държавата членка по местоживеене. Смятам, че тази дефиниция трябва да се уточни както и провер... начина по който се извършва проверката на местоживеенето. За нас това е изключително важно, но е важно да става по възможно най-небюрократичен път. Трябва да има солидна дефиниция, солидна възможност за проверка на държавата членка по местоживеене. Трети момент на колегата Ниблер е, че не тя не смята, че е разумно така наречените безплатни услуги да влязат в приложното поле на регламента, защото обикновенно такива услуги не са на базата на някакъв договор, така че няма възможност и да се провери държавата по местоживеене на потребителя. Мисля, че е добро предложението за така наречения опт-ин на безплатните услуги. А иначе с нетърпение очакваме по-нататъчната дискусия. Господин Köster. Ja, vielen Dank. Wir ähm, als S&D-Gruppe благодаря. Групата на СИД приветства предложението на комисията за преносимост на онлайн съдържание, което е добра възможност за, държав... за гражданите на нашите държави да ползват тези услуги така и ядрото, основният момент на предложението е правната фикция за абонатите. Трябва да се уточни, че при временно пребиваване в чужбина могат да се използват е, онлайн услуги от абоната, като доставчика предоставя тези услуги, без да е необходимо да получава за тях лиценз в страната, в която ги предоставя в момента. Според нас тук не бива да има никакво ограничение в времето. По-добре е да се е, изпипа дефиницията на държавата членка по местоживеене. Живеене. Подкрепям дефиницията от е, предложението на съвета където се казва, че това е обичайното местопребиваване на абоната, мястото, където той се завръща редовно. Доставчиците на услуги трябва да имат възможност за установяване на реалното местожителство на абонатите си, включително и за да се избягват злоупотреби, но средствата за това трябва да са пропорционални и разумни и да не излизат извън границите на онова, което е непременно възможно. Не мож... Отхвърляме категорично да има постоянно наблюдение на местонахождението на абоната. Освен това, средствата за проверка и контрол трябва да са сигурни, като обаче не накърняват правото на защита на личните данни. Защото целта на регламентът не е да се намества в съществуващата система от териториални лицензи за финансиране и дистрибуция на европейска културна продукция. Друг един въпрос е свързан с онези доставчици, които предоставят безплатни услуги. Те би трябвало също да влязат в приложното поле на регламента ако имат възможност да проверяват местожителството на абоната така както платените доставчици. И накрая искам да кажа, че разпоредбите на регламента би трябвало да бъдат възможно най-упростени и осъществими, за да могат е, да се ползват от тях възможно най-голям брой граждани на Европейския съюз на базата на това, което каза господин Кавада. Надявам се, че в нашата комисия ще постигнем разумен консенсус. Very much. Благодаря. Можем ли да дадем думата на господин Шмиман от името на холандското председателство? благодаря, господин председател. Предложението за регламента за преносимостта е важна първа крачка при създаването на единния цифров пазар. Задвижването на единия цифров пазар е един от важните приоритети на холандското председателство. Държавите членки изразиха своята силна политическа подкрепа за бърз процес на преговори на февруари на съвета за конкурентна способност. Работи се бързо, вече пет пъти се срещнала работната група на съвета и е, по компромисния текст и друг компромисен текст беше разгледан от е, аташетата е, на 26 април. Благодарение на това бях постигнати от много бързо добри резултати и на 13 май беше намерен компромис в Корепер. Ако съвета по конкурентна способност потвърди тези резултати тази седмица, съветът е готов за тристранен диалог. Благодаря. Uh, thank you very much. Благодаря много. Merci, monsieur le président. Excusez-moi. Euh, je veux d'abord euh, très Благодаря много, господин председател. Нека да благодаря е, за направените изказвания и да кажа, че в тези условия, вземайки предвид и казаното от съвета, ще се опитаме да и ние да работим възможно най-бързо, за да не изоставаме за пореден път от съвета, за да може парламентът да създаде подходящи условия за работа по темата и а, за това аз и а, моите служители са на ваше разположение. Благодаря. С това приключихме работата по 15-та точка от дневния ред и преминаваме към точка 25, а именно разглеждането на проекта доклада по разпоредбите на гражданското право в областта на роботиката. Докладчик е госпожа Делво. Благодаря, господин председател. През януари 2015 година нашата парламентарна комисия взе решение да се създаде работна група за юридическите и етични е, аспекти на роботиката. И за мен е чест да представя проекто доклада днес. Той беше изпратен, но ам, все още не е напълно довършен, все още не е изготвено обяснителното становище. Но все пак бързах да го изпратя, за да го представя през май, така както беше предвидено по график. но още в самото начало на работата стана съвсем ясно, че компетенциите, свързани с роботиката, надхвърлят компетенциите на нашата парламентарна комисия. Затова е добре да се даде достатъчно време и на членовете на нашата комисия, и на останалите парламентарни комисии да изразят своето установище. За това крайният срок за подаване на изменение е октомври тази година. Искам да благодаря на всички членове на работната група и на членовете на секретарията на нашата парламентарна комисия, на юридическата служба, на политическата служба и на Стюарт. Извинете, на Стоа, които проведоха едно предварително проучване за положителните и отрицателни аспекти на роботиката – и а, е, чийто доклад ще бъде готов съвсем скоро. И така, по темата. Пазара на роботиката се развива изключително бързо. И изглежда, че вече сме в началото на нова индустриална революция. Като цяло, роботиката и изкуственият интелект са елементи от бъдещето, това е един отрасъл на бъдещето и все повече ще има дейност в тази област, в промишлеността, в транспорта, има дронове, има коли без шофьори, които се тестват вече по пътищата, също в селското стопанство, в образованието, Да не говорим за областта на детските играчки, където роботите вече е, са взели доста голямо място. И така, все по-интелигентни, все по-автономни стават роботите. Бъдещите роботи няма да бъдат програмирани да повтарят едно и също действие стотици пъти, а по-скоро да а, възприемат информация и да вземат решения и да избират как да подхождат и така да могат да извършват действия, които по-настояще могат да се вършат само от хора. Трябва да се работи и в областта на защитата на промишлеността, работеща в тази област, 32% от световното производство в областта на роботиката е европейско, но Япония също е много силна, Съединените щати също са много силни и ако не искаме европейския пазар да бъде залят от роботи, произведени в други страни, където не се зачитат нашите норми, ще трябва да се задер... задействаме. Важно е законодателната власт да съпътства това развитие, да обмисли възможните последици и да създаде една рамка, която да е достатъчно гъвкава, за да не задуши промишлеността и същевременно е достатъчно строга, за да защити потребителите. И не само потребителите, а гражданите. Да защити достоинството на хората и да защити обществената структура. И така. Няма да навлизам в повече подробности. Докладът е доста а, пълен, доста подробен, но а, може да се добави и още към него. Но все пак ще се спра на най-основните теми. Първо, нещо, което със сигурност е доста трудно, защитата на а, личната неприкосновеност, личните данни, придвижването на данни. Роботите няма как да, да действат, ако не са свързани. Те имат нужда от данни. И тук е важно да се занимаем именно с този баланс, да говорим за пропорционалност, да се знае за кои цели, за какви цели и в каква степен е необходимо да се събират данни. Втория проблем е сигурността. Няма да говоря тук за престъпна дейност, но трябва да се внимава роботите още в етапа на създаването им да бъдат оборудвани с максимални средства за гарантиране на сигурността. За тази цел е добре да се работи за стандартизиране, нещо, което е важно и за да се избегне фрагментация на вътрешния пазар. В крайна сметка има някои европейски страни, където има промишленост, която е доста успешна, която действа отлично, но е важно да има единен пазар. След това, авторските пазар, права. Вече има а, е, роботи, които създават предмети на изкуството. И тези предмети на изкуството са обвързани с авторски права. Как може да се действа тази област? След това диагностичните роботи и ролята на лекарите. Възможността за за имплантиране на роботи в човешкото тяло, които да поемат някои от функциите, които то не е способно да извършва. Във всички болници се задават тези въпроси. Голямото безпокойство, което а, се вижда във всички дискусии, е въпроса за заетостта. Защото а, хората се страхуват, че роботите ще отнемат а, работата на хората. А, експертите са разделени. Някои смятат, че е, да, роботите ще а, отнемат много работни места. Други смятат, че а, напротив, това ще създаде отлична възможност за създаване на нови работни места. Но дайте да видим какво ще стане, ако хората, ако действително а, роботите а, отнемат човешки работни места. Какво може да се прави това? А, доста сериозно а, е това предизвикателство. Как, какво ще правят хората? как могат да се издържат, можем ли вече на този етап да говорим за въвеждане на универсален приход? Друг важен въпрос е отговорността на роботите. На този етап няма правни норми, които да отговарят на потребностите на работиката, затова искаме предложение от страна на комисията, което да е валидно за работите на пазара в момента и онези, които ще бъдат създадени в близко бъдеще. Може би е, е, е добро предложението за създаване на задължителна застраховка за работите, така както има задължителна застраховка за е, автомобилите. Е, и там, където няма такава застраховка, да се изисква заплащане на определена сума. Освен това, трябва да се следи развитието, защото непрекъснато ще се разработват нови роботи. Правят се вече експерименти с такива роботи на, в много лаборатории, навсякъде по света. И трябва да се види кои биха били най-добрите решения за проблемите на бъдещето. Трябва ли, например, да се предостави правосубектност на роботите с съответните права, с съответните отговорности? Това са много въпроси. Е, не сме длъжни да дадем отговорите днес. Няма да намерим отговори на всички въпроси, но а, нека да ви а, призова да бъдете изключително а, внимателни. А, темата е важна. Не дейте просто да седите с кръстени ръце и да наблюдавате развитието на всякакви видове работи. Дайте да видим, да видим какви са различните категории работи, да видим как може да се регистрират те, да има регистр, за да могат да бъдат идентифицирани, е, да има агенция за роботиката, която да има съответния опит не само в областта на науката и техниката, но и в областта на регламентирането на отговорност и етични въпроси. Друг важен въпрос са, са държавите членки, които финансират научните изследвания. Тук не става дума само за научни изследвания в областта на технологиите, но и за обмислене на, на обществените последици, до които може да се стигне поради навлизането на толкова много работи в ежедневието ни, може би. Не е сега, не през следващите 4-5 години, но до 20 години те ще са много по-силно навлезли в ежедневието ни. Трябва да се подготвим за това. И така, смятам, че а, нашата роля е да определим принципа, по който бихме искали да се развива роботиката и ако действаме достатъчно бързо, ще можем да се да, да окажем влияние върху стандартизацията. Затова предлагаме една графика с препоръки, една таблица с препоръки за роботиката в областта на етиката и при научните изследвания и в пускането на пазара и също препоръки за съвета да даде насоки и на разработващите работи, и на потребителите, които ги ползват. Важно е да се а, договорим по тези принципи и да предадем това послание не само на комисията, но и на промишлеността. А, на този отрасъл, а, който е добре да следва препоръките на законодателните органи, защото е добре да има някаква сигурност, да има някаква правна рамка. Ще спра до тук, но се надявам, че ще прочетете доклада с голямо внимание и ще направите и своите коментари, за да можем да изготвим един възможно най-пълен и съобхватен доклад и за да обмислим всички теми. Е, и е, в заключение, господин председател, нека да кажа, че крайният срок за подаване на изменение е 25 октомври, за да може да се даде достатъчно време и на другите парламентарни комисии да обсъдят темата. Бих се радвала в комисията по правни въпроси темата да бъде разгледана на края на ноември и ако е възможно в пленарна зала през декември, това би бил прекрасен коледен подарък. Благодаря, госпожа Комадин. Thank you, Chair. Um... Благодаря, господин председател. Разгледах проект доклада, изготвен от госпожа Делво и смятам, че тя заслужава нашите почитания за отлично свършената работа. Доклада отразява голяма част от е, нещата, по които говорихме в работната група. Говорихме и по, по темите и с е, е, много експерти от областта. Много от нещата, които са очертани в доклада, представляват добро описание на съветите на експертите, както и на нещата, които обсъдихме. Има един елемент, който мисля, че си струва да се обмисли малко по-внимателно, да се подчертае повече. И то е последиците от развитието на работите и все, по-разширяване, все по-голямото разширяване на използването на изкуствения интелект и начина по който то се отразява на нашия живот. Е, има важни елементи, свързани с заедостта, обаче има и други важни елементи, където роботите и изкуственият интелект най-вероятно ще ем, доведат до промени в живота ни. А, и също така аз лично бих се радвала да бъде подчертан и социалният елемент – и соци... социалните последици от въвеждането на роботите. Ще продължим да трупаме познания в тази област, но ще продължим и да се сблъскваме с много силна конкуренция от страни извън Европейския съюз. И единственият начин да се справим с тази конкуренция е да продължим да е, инвестираме в иновации тук в Европа. Е, трябва да останем лид, лидери в тази област. Е, и това може да стане не само е, е, това може да стане само ако има правна сигурност, има добра регламентация, но и а, е, а, е необходим един добре балансиран подход, който да помага за развитието на роботиката, като същевременно гарантира запазване на човешкото достоинство – и на някои основни ценности. Мисля, че докладът е много добър начин да се насочим към а, отчертаване на някои от решенията на бъдещите предизвикателства. От друга страна има и въпроси, на които няма как да отговорим сега а, или през следващите няколко години, защото в крайна сметка не сме дори много сигурни а, с какви типове автономни роботи ще се сблъскваме. Но този тип несигурност също трябва да бъде отразена в нашата работа. И за това сме длъжни да предоставим една гъвкава рамка, която да може да бъде адаптирана към новите развития паралелно с тяхното възникване. И накрая нека да подчертая колко е важно да има единен вътрешен пазар в тази област. Важно е да има е, взаимна е, оперативна съвместимост между различните видове изкуствен интелект. Ето да кажем, колите без шофьори не може да има е, едни правила в една държава членка и други правила в друга държава членка за разработването на тези роботи, ако искаме Европа да е лидер. Благодаря. Преди да дам думата на останалите колеги, нека да ви припомня, че разполагаме само с 30 на минути и има още 4 други точки. Господин Андерсън. Благодаря, господин председател. Госпожа Дълбов заяви, че е удоволствие да се представи доклада. Мога да кажа, че беше удоволствие и да го прочетем. Тук е, се предлага много добър обзор на работата в работната група. в продължение на повече от година. И мисля, че най-сетне стигаме до края на началото на този дълъг процес. Мисля, и сега вече ще бъда много лаконичен, че има някои а, е, въпроси в доклада, а, е, които са преждевремени. Например, въпроса за отговорността. Ако отдадем еднакво внимание на всички въпроси, свързани с роботиката, този доклад няма да бъде 19 страници, а 100. Би трябвало да откроим истински важните въпроси. И за това е много добре, че имаме срок до 25 октомври, за да мислим върху измененията, които да внесем. Благодаря, господин Кавада. Благодаря, господин председател. Мнението ми е, че се намираме на фундаментален етап от развитието на процесите. И за... към вас, госпожо пред дело, имам смесени чувства. Очарован съм от работата, която вие и работната група сте свършили. Е, много ще ми опропастите вакансията тази година. Ще ме накарате да мисля сериозно е, върху вашия доклад. Това е второто ми чувство. Е, искам да кажа нещо съвсем набързо, господин председател. Темата не е обичайната тема, която бихме разисквали в нашия парламент Става дума за такова фундаментално нововъветение, като изобретението на електричеството, на механичната сила, на ваксините, на откриването на атома и неговите възможности да се използва в медицината, за електричество, но и за убийство. Ето сега навлизаме в една съвсем нова тема от същия ранг. Ще могат ли да защитят независимостта си хората? дали ще се превърнат в господари на роботите или в техни роби? Мисля, че тук е необходимо изключително сериозно да разсъждаваме, защото ние не сме наясно къде ще теглим чертата. Помислете си цялата литература, научната фантастика, която е писана през последните години и тя много бързо ще се превърне в действителност. Толкова бързо се развиват нещата, много бързо, много по-бързо, отколкото сме мислили, ще се изправим пред бунта на роботите, може би. Господин Штатмайер от името на комисията. Благодаря първо от името на комисията. Искам да приветствам тази прекрасна инициатива и е, резултата от работата на работната група. В е, програмата си за развитие на цифровия пазар е, Комисията е откроила отговорността като ключов въпрос, по който трябва да се работи във връзка с изкуствената интелигентност. Така че ние сме на една вълна. Е, значението на иновациите и сигурността за инвеститорите е от огромно е, за развитието на цифровия пазар. Е, на това също сме, за това също сме на едно мнение. Започнахме публична консултация, която ще продължи до края на годината. Става дума за нормативната уредба на така наречения интернет на вещите и отговорността в тази връзка. Голямата част от тези, които изпратиха отговори, са на мнение, че уредбата на отговорността не е на висотата на предизвикателствата. В стратегията си за единния цифров пазар комисията е оповестила инициатива за свободен поток на данни и ще имаме редица проекти в тази връзка, които ще внесем още тази година. Заедно с други въпроси, ще разискваме и е, отговорността и разбира се собствеността върху данните, както и договорите е, между машини. Комисията обаче вече е предприела някои инициативи. Например, ние всяка година е, изразходваме около 80 милиона евро за научни проекти в тази област. Става дума за много голям научно-изследователски проект. Дронове, самопилотиращи се автомобили, медицински роботи и впрочие. Работим и върху автономните превозни средства, като се опитваме да създадем основата за тяхното презгранично тестване. И още нещо по въпрос засегнат от госпожа Делбо Регламентът, общият регламент за защита на личните данни скоро ще бъде прият и той ще даде отговор на основните въпроси във връзка с правата на човека. В заключение, господин председателю, ползвате се от нашата безрезервна подкрепа. Очакваме с нетърпение съвместната си работа с вашата комисия, с всички е, членове на работната група, с е, госпожа Дълво като докладчик. Не само е, колегите от Генерална дирекция Правосъдие, колегите от Генерална дирекция Конект, но и всички колеги в комисията проявяват интерес към тази работа и очакваме по-нататъчните детални дискусии. Well. No... Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Госпожа Дълво, желаете ли да кажете нещо? Времето ни не е достатъчно, затова само искам да благодаря на всички, които се изказаха и да повторя, че очаквам да приключим работата по доклада, в който всички тези въпроси да бъдат отразени. Благодаря. В такъв случай преминаваме към точка 27. Отчет пред комисията във връзка с тълкуването и прилагането на междуинституционното споразумение за по-добро законотворчество. Тук става дума за моя задача и за това ще се справя с нея бързо. Както знаете, на 13 април Европейският парламент, съветът и комисията подписаха междуинституционно споразумение за по-добро законодворчество. Нашата комисия и Комисията по конституционни въпроси АВКО решиха да създадат съвместна работна група за тълкуването и прилагането на това споразумение. Те също решиха да бъде изготвен доклад по собствена инициатива по същата тема. Ще има двама са докладчици: господин Корбет, представител на комисията АВКО и аз като представител на нашата комисия по правните въпроси. На 10 май тази година работната група проведе първото си учредително заседание. На него тя прие декларацията за своята мисия, примерен график за работата си. Доколкото раз... разбирам, а, и вие трябва да възприемете същото виждане, и двата документа ще бъдат живи документи, т.е. те ще бъдат приспособявани, ако това се наложи. На това първо заседание на работната група чухме изказване на Франческа Рати, заместник главен секретар, който отговаря за работната група на парламента във връзка с междуинституционното споразумение за по-добро законотворчество връзка с следващото заседание на работната група мога да ви кажа, че то ще се проведе най-вероятно във вторник или сряда по време на следващото пленарно заседание на Европейския парламент в Страсбург. Искам да ви кажа, че междувременно съветът на председателите реши да създаде и друга работна група по тази тема. Председателският съвет – реши да номинира председателите на комисиите Юри и Явко включително господин Корбет и господин Ферховстад, който водеше преговорите от страна на парламента по междуинституционното споразумение като членове на тази работна група. Към нас е отправена покана на следващото заседание на председателския съвет да пред... направим предложение за по-нататъчна работа по тази програма. Е, е, предполагам всички сте съгласни, че трябва да се придържаме към писмото на господин Бузек да определим номинацията на господин Сайер. И също така по отношение на международните споразумения да е, се вслушаме отново в това, което предлага в писмото си господин е, Бузек, е, председателите на Инта и на други компетентни комисии да бъдат приобщени към нашата работа. Господин Бузък е председател на съвета на председателите на комисии. Ако имате коментари, моля да ги направите сега. Не виждам такива, поради което можем да преминем към точка 28. Обмен на вижданията във връзка с това, че е достигнат бройката на становище от националните парламенти за вдигане на жълт картон във връзка с изменителната директива за командироване на работници при предоставянето на услуги. Господин Лебретон има думата. Си, месье ле президент, c'est un texte е, très important е, qui est concerné ici, puisqu'il s'agit euh, d'un projet euh, de modification de la fameuse directive de 1996 sur les travailleurs détachés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 Припомняйки това обаче, ще кажа, че измененията имат за цел да внесат определени разяснения. Ще припомня основните сред тях. Трудовото право на приемащата страна трябва да се прилага към командирования работник. Колективните трудови договори също трябва да се прилагат към тези работници. Възнагражденията на командированите работници трябва да бъдат равни на тези на местните работници в приемащата държава. Е, ще има задължение върху интернет страница да бъдат обособени основните елементи на възнаграждението и освен това трябва да се привнесе етичен елемент в сключването на договори за изпълнение и подизпълнение. Вдигнат ни е жълт картон. има е, становища от 11 държави членки. Е, общо взето това са парламентите на държавите членки от изтока и Дания. Това е, са държави, които изпращат много работници по линия на извършването на услуги. Според тях този проект рискува да намали броя на командированите работници и те за това имат възражения против него. Доводите са многобройни, те не могат да бъдат възпроизведени тук, но са интересни и ще ви запозная с тях, като ги групирам в три категории. Първо, е, има процесуални съображения. Те са свързани с факта, че според голяма част от националните парламенти този проект на изменителна директива е преждевременен. Според тях е трябвало да се изчака сроката за въвеждане в националните законодателства на предходната директива от 2014 година за изпълнение на директивата от 1996 година. Е, тя трябва да бъде е, въведена в срок до 18 юни 2016 е, година. Това е интересен аргумент, не знае какво мисли за него комисията. Аз лично не съм толкова убеден от това процесуално съображение. Според мен нищо не пречи да се мисли за приемане на нова директива, до още докато срокът за въвеждане на предходна директива не е изтекал. Е, втора група доводи, много по-интересни в моите очи, са тези свързани с принципа на субсидиарност. Аз е, тук а, е, мисля, че има четири довода, които са доста уместни, доста интересни и наистина са свързани с проблеми. Първият довод е, че възнаграждението на работниците от компетентността на държавите членки. Това е в частност аргумента на Дания. Това е много интересен аргумент. Дания констатира, че и изразът съгласно който а, възнаграждението на работниците е предмет на националната политика, е премахнат в изменителната директива. Тоест, тук се настъпва в национална компетентност от страна на Европейския съюз. Второто понятие – равно възнаграждение за равен труд в едно и също е, заведение или предприятие ограничава е, свободата на движение на работници. Това е довод на естонския парламент. Трети довод е, е че сегашните понятия са малко размити в сравнение с предходното понятие минимална ставка на възнаграждението. Така се намалява правната сигурност. Това твърди е, унгарския парламент. Според него това е в противоречие с принципа на субсидиарност. И има един четвърти довод, който малко трудно се разбира. Европейският съюз е, се обвинява от тези държави, че се набърква в сферата на колективните трудови договори Двете камери на чешкия парламент изтъкват този довод. За мен този довод е малко неясен, но все пак тези четири довода обясняват защо се е стигнало до вдигането на жълтия картон и те са доста сериозни доводи. Третата и последна група аргументи е, не са толкова многобройни. Те са свързани с размерността. Латвия изтъква по-специално, че не е пропорционално да се е, минава от просто задължение за даване на минимална заплата към сложно задължение да се гарантира равенството на възнагражденията. Е, според е, Латвийския парламент е, става дума за използване на мярка прекомерна за постигане на очертаната цел е, за мен е интересен този аргумент, както и един друг аргумент, че економическото развитие е това, което ще доведе до еднаквост на възнагражденията в Европейския съюз. Такава еднаквост не може да се постигне чрез законодателни мерки, защото това би означавало Европейският съюз да замести свободното развитие на пазарните сили и, на, и свободното економическо развитие. Сега оригиналността на статута на командирован работник не се засяга, доколкото страната по происход ще продължи е, да е, гарантира общественото осигуряване. И е, тук няма причини да се е, сравнява положението на командирования работник с положението на местния работник в приемащата държава. Искам да кажа в заключение, че сред всички аргументи, които изтъкнах, има някои, които са извънредно сериозни и трябва много внимателно да бъдат обмислени. Благодаря ви, господин Златовски. За обширно виповедь. Благодаря, благодаря и за подробното представяне на ситуацията, аз бих добавил някои аргументи от гледна точка на своята страна. А, сега, уважаеми дами и господа, по отношение на доходите си не сме равни. Това е факт. И той не бива да бъде забравян когато разглеждаме тези предлагани изменения на директивата за командироването. Би било добре да бяхме равни, но за сега не сме. Различни са условията не само в новите държави членки, но и в старите. С целта е, разбира се, да скъсим дистанцията и да преодолеем различията, но ако, примерно, Полша иска да се е, доближи до този идеал, колкото повече усилия полагат, толкова повече пръти се подлагат пред колелата. Раз, раз, разглеждайки приложението на комисията, не бива да забравяме, че економическите различия се отразяват отрицателно. Има известен има известна дискриминация. А целта ни е, както казах, да скъсим дистанцията. Така че комисията би трябвало да преразгледа становището си и да помисли дали не антагонизира държавите членки с новото предложение. Полша е на водещо място, например, на пазара на услугите включително и поради е, по-низкото заплащане в е, Полша, но и заради компетентността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 работниците от Централна и Източна Европа. Не съм съгласен да се отнема правото на работа на работниците от Централната и Източна Европа заради този механизъм. Имаме и директивата от 2014 година там е уредени въпроса за злоупотребата с разпоредби за командироването. Това още не е изяснено, а сега комисията излиза с ново предложение за изменение. Не бива да подценяваме това, че комисията тук не зачита и принципа на субсидиарност. Мисля, че този принцип трябва ефективно да се прилага. Така че приканвам да правната служба да подкрепи инициативата на 11-те държави членки floor to uh, next speaker, we will have to postpone the two remaining. Uh... Е, преди да дам думата на следващите двама оратори, ще трябва да отложим останалите две точки от дневния ред. Господин Нилсен има думата. Имаме само 6 минути. Uh, Благодаря съвсем накратко. Бях отговорен за становището на нашата комисия по социалния дъмпинг е, е, не сме сигурни, че ще че обхванат добре тази сложен е, въпрос. Жълтата карта показва, че има сериозни безпокойства по въпроса в Европейския съюз и затова трябва да направим така, че да реагираме по възможно най-добре в момента. Националните парламенти повдигат такива въпроси и по свободата на предвижването, конкурентоспособността на държавите членки, и това не е въпрос на субсидиарност. Предложението засяга действащо право, което в много страни е проблематично. За мен е важно да има следното равно заплащане за равен труд и мисля, че комисията върви в правилната посока и че това трябва да бъде обсъдено в парламента. Въздействието на случая Лавал доведе до социален дъмпинг в Швеция, което а, засегна правата, свързани с което имаше връзка с правата за колективно договаряне. Това е тема, която не можем просто да задгърбим, защото е деликатна. Трябва да се намери компромисно решение и то трябва да е функционално. Затова призвам комисията да не оттегля предложението, нито да го отслабва, а да го предостави за дебат в парламент. Благодаря. Благодаря. Нека да помоля всички да желаящи да коментират, да се ограничат до една минута. Много е трудно, когато става въпрос за тези неща. Защо излиза комисията с това предложение? Защото е факт, че има злоупотреба в контекста на свободата на движение, която е една от четирите свободи и изисква от нас тук, от европейско ниво, да създадем а, някакво законодателство, защото става дума за трансгранично командироване. В, а, замесени са много страни, не става въпрос за това какво става в една страна, в а, множество страни. Да, разбира се, трябва да се съблюдава принципа на субсидиарност, но е невъзможно а, точно тази тема да се реши и да се разглежда без да има европейски разпоредби. И нека уточним още веднъж, има лоялна, има и нелоялна конкуренция. Целта е дъмпинга в заплащането, социалния дъмпинга, дъмпинг, експлоатацията да бъдат прекратени. Така че тук имаме пример за необходимост от предприемане на действия от страна на комисията, защото правилата са полезни само ако се спазват и те трябва да се създадат. Благодаря, госпожа Гепхер. Я... Благодаря. В случая действително става дума за изключително важна тема. И нека да не забравяме следното. Целта на директивата за командироването беше реакция на а, възможността за мобилност и трансграничното полагане на труд. Тоест това са теми, които няма как да се разглеждат само на национално ниво. А, абсолютно е права госпожа Регнер, че става въпрос за а, предотвратяването на това някои да се облагодетелстват но и както ставаше дума в директивата с, за услугите, Става въпрос за преодоляването на на, на, на конкуренцията между социалните системи. Напротив, ние искаме лоялна конкуренция на вътрешния пазар в Европа. Друг един аргумент постоянно расте модел, а, нараства броят на новите бизнес модели, особено в дигиталната сфера. А, и тук се а, създават нови форми на труд, които са трансгранични и ние сме длъжни да реагираме на този факт. Така че, когато говорим за субсидиарност, нека да си признаем, че а, в случая е необходим европейски отговор, за да можем да действаме по европейски. А, не бива да а, всяваме да позволяваме на десния популизъм в Европа да надделее. Трябва да покажем на гражданите, че се стремим към социална Европа. Мистер Сайер. Господин Сайер. Uh, <clears throat> Благодаря много, господин председател, тъй като нямаме много време. Първо, е, да, имам своето мнение по въпроса. Разбирам, че когато обсъждаме предложението в подробности. Ще се занимаем и с тези социални въпроси. Е, искам просто да ви припомня, че това предложение е в контраст с принципа за необходимост и пропорционалност и ще ограничи е, свободата за предоставяне на услуги и ще е, изкриви конкуренцията. Но тъй като се намираме в Комисията по правни въпроси, по-скоро трябва да разгледаме правните последици на темата. Други комисии се занимават с другите измерения. Една от причините, поради които смятам, че трябва да вземем наистина на сериозно кар... жълтия картон, е, че това е предложение, което регламентира въпроси, които вече са били регламентирани Например, свободата на е, избор на контрагент по Рим 1, член 3 и член 8. Тоест, това е директива, която се захваща с регламентирането на въпроси, които вече са регламентирани в регламент. Друг важен въпрос е свързан с възнаграждението отново се въвеждат несигурни елементи в системата. Заплащането е определена концепция. Понятие, което е, има своето определение. Да се използва понятието възнаграждение може да доведе до неясноти. Затова е добре правната служба да разясни някои от тези важни въпроси и да се види как може да се вземе решение от страна на парламента. Знам, че парламентът е готов да обсъди темата и е добре ние от името на правната комисия да уточним тези конкретни въпроси. Благодаря. Господин Буда. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Тук е ясно, че има нарушение на принципа на субсидиарност и пропорционалност от една страна. От друга страна, е, при директивата има някои проблеми, защото са нарушени и елементи от договор за функционирането на Европейския съюз. Нещо, което беше подчертано и от Румъния в становището, което тя изложи. Тук не говоря само от името на Румъния, която е, е засегната от тази директива, има проблеми при тази директива. Става дума за процеса на командироване на работници. Стига се до проблеми с мобилността. И свободното движение на работници. последствията ще бъдат е, ясни, ще се намалят работните места, ще се намали придвижването на хора, нещо, което върви против плана Юнкер. И накрая, но не на последно място, принципа за равно заплащане за равен труд не е съвместим с единния пазар, защото разликите в заплащането са легитимен елемент на конкурентното предимство за доставчиците на услуги. Господин Звявка. E, Благодаря, господин председател. Имам две неща, които искам да посоча. Първо, подкрепям изцяло това, което каза колегата по отношение на това, по отношение на член 2. Ние ние смятаме, че комисията е най-добре да си оттегли предложението, но след като стана дума за Рим Едно, ще видите, че е, е че се действа много глупаво. Не може да се променя с тази норма, защото се опитват да ни наложат решение т.е. Е, по, по Рим решението е точно срещу това, което комисията ни предлага. Не може една директива да променя а, разпоредбите на регламент. А регламентът се прилага в държавите членки. Така че искам да се обърна към правната служба на парламента да подготви становище по този въпрос. Добре, Państwa, dobrze, Хубаво е, че обсъждаме този въпрос днес, но действително парламентът би трябвало въобще да спре работа по това предложение на комисията. В момента комисията е задължена по договор да излезе с официална позиция по отношение на процедурата, свързана с вдигане на жълта карта. Разбира се, че комисията може да преразгледа предложението си, да го измени или да поддържа сегашното статукво и да покаже, че е мъдра. Но всичко това трябва да стане публично и официално. Преди да стане, парламентът няма нужда да прави нищо. Благодаря. Нека да помолим правната служба за становище преди да дам думата на господин Лебретан, имам два коментара. Първо, добре е да се разгледат нещата малко по-нашироко. Да, добре е да има принцип равно заплащане за равен труд на едно и също място. Ако искаме равнопоставност конкуренцията, в такъв случай, защо да няма едно и също равно заплащане за, една и също, за равен труд в, също, в едно и също предприятие. второ, принципът е добър, но ако разгледаме преговорите с, една, с а, Великобритания, ще видим, че преговорите са отишли в съвсем различна посока. Отклоняваща се от този принцип, който обсъдихме. Мисля, че това е в най-общ план. Господин Лебретон, да, съвсем накратко, дебатът подчерта това, което и аз подчертам, че има правен проблем с този текст. И се чудя дали има някакъв начин да придвижим темата напред, не можем да настояваме, не можем ли да поканим компетентния комисар на следващото заседание на комисията Юри? Добро предложение, дискусията трябва да продължи. защото темата трябва да продължи да се обсъжда. 36 и 37 точка. По тях госпожа Кафман ни информира, че няма възражение по двете теми и затова можем да приключим обсъждането на тези две точки и работата си по тях. а точката, по която, точките, по които трябва да работи господин Лебретон, се отлагат за следващото ни заседание. Благодаря много за вниманието. Ще се видим след обеда на съвместното заседание с you.